Заседанието, протокола и приятите текстове от вчера са на ваше разположение. Имате ли възражения? Ако не, приемаме, че протокола е одобрен.